още повече благодарение на върховния представител. Надяваме се да има политическа воля на среща на държавните глави в Мадрид и че връзките с Латинска Америка ще станат дневния ред на Европейския съюз. Благодаря на господин Салафранка. Дискусията приключи и гласуването ще се проведе на първата сесия през май. Е, е, и в дневния ред за пленарната сесия за утре, за сряда, съобразно по споразумение с политическите групи, ние решихме да отложим за следваща сесия доклада Гуцулино за защитата на економическите интереси на общността и борбата срещу измамите. Някой има ли да каже нещо по тази точка? Не. Е, добре, в такъв случай промяната в дневния ред се приема. А сега Съобразно дневния ред трябва да изслушаме изявлението на върховния представител на Съюза, заместник председател на комисията, госпожа Аштън за Киргистан.